information to all the members of each committee. Информация за всички членове на комисията ИТРЕ и всички останали колеги, свързани с комисията ИТРЕ. Следващото заседание предпочи... предстои на 5 ноември 2018 година от 3 часа до 6.30 след обед. Понеделник, предполагам, че е. 5 ноември. Това е информация за колегите от ИТРЕ и сега чакаме колегите от Комисията по транспорт. Идват те. Чудесно. Excellent. Колеги, дами и господа от двете комисии Транспорт и ИТРЕ, добре дошли на нашата съвместна среща заседание на двете комисии. Ако няма възражения, приемаме дневния ред. Не виждам възражения. Някои ам, съобщения. Приложението е достъпно на всички членове. Може да достъпите документите за заседанието. Имаме също и излъчване на живо по интернет на днешното заседание. Нека кажа, че за мен е огромна привилегия съвместно да председателствам днешното заседание заедно с госпожа Карима Дели. Чудесно е, че можем заедно да председателстваме е да сме заедно, отговорни за нашето съвместно заседание. Ако искате в началото да кажете няколко думи, госпожо, в началото, заповядайте. Господин Бузек, уважаеми колеги, за мен също е удоволствие да съпредседателствам това заседание заедно с вас. Искам само да помоля за по-малко фонов шум по време на това заседание. Това е заседание, което трябва да разгледаме внимателно, се концентрираме, много конкретни теми имаме и е хубаво да имаме условия за тази концентрация. На първо място, благодаря на всички депутати на нашата, от нашата комисия по транспорт, но също и на депутатите от комисията ИТРЕ за този дебат, който ще бъде отворен, но също така и много задълбочен. Силен механизъм за свързване на Европа е много важен за разработването на мрежите в Европа, както в областта на транспорта, но също така и енергетиката, цифровото пространство, но и да има синергии. Това всичко трябва да върви заедно. Темите за транспорта за нас целите там са ясни трябва да свързваме всички е, региони. Става въпрос за гражданите, предприятията, економическите дейности. И това изисква инфраструктура, която да способства за мобилността в утрешния ден, мобилността, която е устойчива, включваща, добре свързана, модерна. Ние сме за бъдещето и искаме да има перспективи за следващите десетилетия. И така бих пожелала на докладчиците и докладчите в Сянка огромен успех в подготовка на този съвместен доклад между ИТРА и Трам, за да може накрая на преговорите да бъдем изключително горди от своите постижения. Благодаря ви много, Карима. Благодаря ви за тези а, важни въвеждащи слова. И нека добавя, че а, ние имаме известен опит в сътрудничеството между двете комисии, защото преди около 7 години или 8 години механизма за свързване на Европа също беше обсъден между двете комисии, комисията по транспорт и комисията по ИТРЕ, така че това не е нещо ново в нашето сътрудничество и сме доволни, че можем да го съществим на основата на правило 55 между двата, двете комисии съвместна отговорност. И ще гласуваме заедно. Ще обсъдим въпроса също заедно в следващото ни заседание и гласуването ще бъде съвместно двете комисии. И нека добавя, че повече от 1200 изменения бяха направени такива предложения към предложението на комисията, защото това е много важно досие и имаме трима докладчици. Хубаво е това. Добра новина. Мариан Жан Маринеско от НП, Транспорт, Хена Вирконен, НП от ИТРО и Павел Теличка от АЛДЕ от а, Комисията по транспорт. Значи двама докладчици от Транспортната комисия, една от ИТРЕ и сега, ако мога да започна с нашите докладчици. Може би дамата да започне. Госпожа Ена Вирконен. Да ви помоля да вземете думата. Да, благодаря господин председател, госпожо председател, уважаеми колеги. Да, мисля, че е добре да започнем от гледната точка на ИТРЕ, защото транспорта като че ще е по-сложен, но и така или иначе повече от дейностите на държавите членки ще бъдат концентрирани върху транспортния сектор. Така че както а, спомена господин председателят, а, 1200 изменения бяха направени, предложени, повечето от тях са в областта на транспорта, Кохизионния фонд, от гледна точка на ИТРЕ, мисля, че а, цифровия енергийния сектор са доста ясни. Енергийния сектор ще продължи в следващата програма. Ще се концентрираме върху проектите за общ интерес. Интерес и това е изключително ясно, тъй като там са най-важните проекти. Повечето от тях са включени вече, но новия елемент е възобновяемия, възобновяемите източници и трансграничните проекти в това отношение и се е, предлага 10% да бъдат отделени е, за това от комисията. И там има много е, членове, които са направили предложение за изменение по това ново предложение. После Цифровия сектор не е чак толкова последователен, защото има няколко действия, които могат да бъдат финансирани от цифрова гледна точка, такъв тип проекти, които ускоряват гигабитовата свързаност като социално-економически фактор за развитие, също така безжичните, безжичната свързаност, те също могат да фина, бъдат финансирани от тази програма. И след това 5G. Инвестициите 5G също могат да се финансират от тази програма. Така че това са доста ясни елементи енергетика, цифров сектор. Там има списък проекти и области, но има и доста добри изменения от страна на депутатите. Един важен въпрос ще бъде бюджета като цяло, защото това е интересно от гледна точка на парламента, колко голям ще е бюджета. Както си спомняме, през пролетта парламента реши, че в следващата програма за механизма за свързана на Европа трябва да е поне толкова голяма, колкото предишната и в цифровата и енергийна област е същото нивото, така че можем да сме доволни от предложението на комисията в това отношение. Също така е добре да се спомене според мен, и мисля, че и членовете също го споменаха, че 60% се предлага а, от комисията да се използват а, в този вид дейности, които допринасят за екологичните мерки. Доста сериозен процент, защото ако сравним с многодишна финансова рамка, там се говори за 25%. за дейности свързани с климата, но тук имаме 60% в предложението на комисията. Искам да благодаря на всички членове за тяхната дейност и за всички 1200 изменения, които получихме и започнахме да работим. Сега вече и заедно с докладчиците с Сянка и с докладчиците, защото както обясни вече председателя, това е съвместен доклад и всички работим заедно, така че имаме добър екип. Близо 20 души сме заедно, така че съм убедена, че ще имаме много добър доклад, който да ви представим. Може би едно нещо, за което съжалявам. Знаем, че в настоящата програма има нещо, за което не успяхме да постигнем а, съчетаването на усилията, синергиите между транспорта и енергетиката. И това е нещо, за което трябва да се постараем повече в следващата програма. Струва ми се, че в момента като че ли нямаме много добри идеи в това отношение, няма кой знае колко изменения в това отношение, нещо наистина липсва и трябва да видим и нови идеи за това как да ускорим процеса, да има повече допълващи се действащи действия и синергии, защото това ще допринесе за нашата конкурентоспособност, декарбонизация и ефективност на нашата економика. Благодаря. Благодаря, Хана, Хена. Това беше от името на комисията ИТРЕ. А сега двама докладчици от комисията Транспорт, колегата Маринеско. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за измененията. Аз видях всички изменения вече и аз направих някои предложения за компромиси, така че моята оценка вече се вижда в работата по компромисите. Има някои елементи, които ми се струва, че доста трудно ще станат част от споразумение. Не много, но има такива. Ще гласуваме и ще решим, но мисля, че повечето от тях ще станат обект на съгласие и има някои предложения. Следващата среща на докладчите в Сянка е утре. Трябва нещо като компромис да предложим а, някои членове. Говоряки за транспорта, работим много добре с колегата Павел Теличка и се надявам, че ще успеем да стигнем до компромиси, които да задоволят всички колеги. Едно нещо само искам да кажа за бюджета. Както знаете, председателския съвет одобри процедурата за парламента, как следва да работим. Нашите колеги от Комисията по бюджет предложиха в междинния доклад цифри за всички политики и утре се надявам да обсъдим тази тема. Аз предлагам да последваме това предложение на докладчиците. Там също има са докладчици за многогодишната финансова рамка. Предложи, предложението да се увеличи общото разпределение за транспорта с около 7 милиарда, за да се стигне до предложението на комисията почти до а, от 2011 година. Разбира се, става въпрос за преговори с съвета на основата на, надяваме се, решение на Европейския съ... на съвета и е хубаво да започнем преговорите с силно искане за бюджета. Благодаря, Мариан. Следващото изказване от името на Транспортната комисия, колегата Теличка. Благодаря, господин председател. Няколко момента от моя страна. И аз искам да оценя високо приноса на всички колеги от двете комисии Две нощи четох всички изменения. Много от тях са в посока правилна и концентрирани. Съм убеден, че всички ще ги вземем предвид в компромисните изменения. Ще работим в паралел с Мариан. От друга страна искам да почетая, че някои от измененията се повтарят и трябва да си зададем въпроса за юридическата стойност на предложението. Много от тях се повтарят. Радвам се, че голяма част от групите а, оценяват положително и приемат решените, а, предложенията за бонуси, за упростяване, за двуетапната оценка на проектите това съди от измененията. Има много изменения за критериите. Там ще трябва да се справим някак и да видим кое ще е от полза и кое не толкова. И като във всички други разпоредби да преценим какво да е в текста, кое не. Също така идеята за планирането, което се опитваме да въведем на комисията, това се приема. Бюджета също ще бъде коментиран, оставам го на страна. И най-общо въпроса за мобилността, което също беше обект на дискусия днес в Комисията по транспорт, има много сериозна подкрепа. Вече споменах един недостатък и това също е обект на някои изменения. Има силен акцент от някои колеги за целите от Париж 2020. Никой от нас не го поставя, поставя под въпрос, но все пак трябва да преценим на кое му е мястото тук, на кое другаде. Също ролята на регионите за започването на проекти в целия политически спектър. Това също ще го вземем предвид. Има много удължаване на проекти предложения такива, за това ще видим какво можем да направим в приложението и кое е възможно на този етап и кое не. Най-трудното е, че имаме много изменения за сближаването. Сближаването на транспорт транспорта и другите сектори. Там може много сериозно да се занимаваме, дълго време да работим, но ще е трудно да се постигне компромис, но ще опитаме все пак, както казаха колегите, предстои следващото задание на докладчиците Сянка утре, ще предложим няколко компромиса и чакаме с нетърпение вашата обратна връзка, вашите разсъждения по време на настоящия дебат. Благодаря, Павел. Сега докладчиците в Сянка госпожа Мария Петра Компонатри от името на социалистите. Ако може а, да уточните, госпожо, дали се изказват от името на ИТРЕ или от ТРАН или от името на двете комисии. Защото тук трябва да отбележим. Ние сме общо 16, така че трябва да изходим от този принцип че все пак сме 16 на брой, макар че всички да работим, макар че всички работим заедно. А пък и много от членовете ста, се отнасят до целия пакет. На първо място бележка по измененията в посока на многодишна финансова рамка и някои общи правила, които трябва да се приемат в това отношение, за да има съотносимост. И също така ми беше любопитно да видя измененията. Много от тях аз признавам, че не изчетах абсолютно всички изменения, но виждам идеята, че не е само докладчика, не е само а, докладчиците в сянка, много от колегите предлагат изменения и натам вървят те. Нямаме единодушие, но ще работим с докладчика Вирконен и останалите Общия коментар по енергетиката е, че искаме да постигнем целите от Париж. И не това тази комисия след всички усилия, които направихме последните 4 години да забравим. Не, ние искаме да забравим за Париж и целите от там. Толкова сме работили за енергийната ефикасност, ефективност и всичко останало свързано с това, едва ли ще се откажем от а, подобна цел. Ние ще ги инкорпорираме. Ако някой ни каже, а, тук става въпрос за свързането на Европа, ако сме а, свързали европейския пазар, трябва да има и ефикасност. А, едва ли ще намерим нещо по-малко економически изгодно. Това е работа, която трябва да свършим и с радост ще се взема с нея с двете комисии и с колегите. Това, разбира се, въжи до 2027 година. Както Вирконен отбеляза, има елемента за възобновяемите източници на границата, но все пак на границата ли работим или в цялостната система стои въпроса цялата идея на механизма за свързване на Европа, че се създават ев... коридори, се създава обща Европа. Дори и в а, а, коридорите трябва да има и свързаност и една секунда за цифровата тема, не само 5G, трябва не само пътищата, но и хъбовете да се изградят. Не виждам как един малък университет или социален хъб ще може да има съвсем малък капацитет, пък пътя до него да е толкова високо дебитен. Искам да пока... помоля всички останали да се изказват в рамките на две минути, защото имаме дълъг списък от желащи да се изкажат. Следващия оратор. Sí, gracias, presidente. Sí, en primer lugar, bueno, agradecer. Acabamos de recibir, ya no hemos podido verlos eh, ahora mismo. Аз искам да започна с благодарности към поредицата от компромисни текстове. Току-що ги получих, нямах време да ги прочита. Но надявам се, че до края на заседанието нашите колеги от е, Транспортната комисия ще ги видят. Благодаря за откритостта на колегите, които говориха преди мен. Тук има нужда от консолидация на някои от условията за допустимост и за възлагане. Включването на летищата и логистичните платформи, поддръжката, жизнения цикъл, оперативната съвместимост за ЖП транспорта, свързаността и участие на местните и регионалните власти в процеса. Има нужда и от действия за подкрепа по линия на трансграничните дейности и в митниците. Всичко това е предшественик на дебата в пленарната зала за ТЕН. Има доста точки за двойната мобилност, което означава не само движение на военните, но движение за военни и за граждански цели. Ако това не влезе в военния бюджет, ще трябва да се включи в общия бюджет. Разбрахме се да следим внимателно как се развиват нещата по кохезионните фондове. Спомням си, че в миналото имаше възможност да на тази база да предвидим доста неща в бъдеще. И накрая, по отношение на проучванията, има едно предложение. За това проучване трябва да се запишат 50%. Става дума за много интересни проучвания. И накрая, още един коментар – Включихме няколко връзки с трансграничните въпроси, а също така и за вътрешния транспорт. Девете интеревропейски коридори. Благодаря. Искам да дам думата на господин Чесък от, има, от името на ЕКАРЕ. Мисля, че това е от името на комисията ИТРЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, госпожо председател, благодаря за думата. Имаше доста изменения. Ще се спра само на онези, които касаят ключови въпроси. За екаре е ясно, че трансферите от кохезионните фондове трябва да следват същите правила, както в свързаността за Европа. Аз се радвам, че на колегите социалисти са внесли подобни изменения. Да вземем два на проекта, свързани с транспорта. Как евентуално могат да се конкурират за финансиране. Много, почти не е възможно да се сравнят два проекта от две различни държави членки – Инфраструктурата е различна, мобилността, тенденцията е различна. Всяка държава членки има своите особености. Всяка държава е уникална от гледна точка на своите планове за разширяване на, на мрежата. Трябва да се, да се вземат предвид интересите на държавата членка. Конкуренцията, съперничеството не са достатъчни. А сега за допустимите действия и измененията 97 в тази част смятам, че Европейската комисия предлага предлага недостатъчно възможности или бих казал отива прекалено далеч, защото има прекалено много ограничения за природния газ. Инвестициите в природния газ са, са обещаващи. Може би ще ни помогнат да намалим парниковите е, емисии, да насърчим альтернативни горива и да подобрим качеството на въздуха. Това помага и за възобновяване на тене. Всичко зависи от локалната ситуация, условията и енергийния микс. Благодаря. От Алде. Енчен Молте Петърсен не присъства. От името Молтен, господин Таричка, имате дума да благодаря. Сега се изказвам от името на ИТРЕ. Искам да се извиня за Мортън, който има друг ангажимент, а с удоволствие ще представя неговата позиция. Той смята, че оценява високо работата на докладчика по темата. Особено, че това дава възможност да подчертаем, че става дума за чудесна възможност за Европа да се изпълнят ангажиментите от Париж. И като говорим за промяната в климата, вчера е, имаше някои напомняния, които ни тревожат, че имаме много неща да довършим за промяната в климата и прехода към зелена енергия, затова има нужда да се засилят инвестициите към ограничаване на емисиите въглероден двуокис от транспорта и от енерги... енергетиката. Има нужда от парламента да запази твърда позиция по време на преговорите, за да се постави под въпроса да се атакува статуквото за съвета, където няма кой знае какво единодушие по прехода. Благодаря, Павел. Гуе. Докладчик в сянка. Двама. И те ще бъдат представени от Таня Гонзалес Пет и от двете комисии. Президенте, gracias a los tres ponentes por la organización de, de este... Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата докладчици за дебата днес. Първо ще се изкажа от свое име и е, след това от името на колегата Хавиер Бенито, който нямаше възможност да присъства. Извинявайте, поради други ангажименти. След това ще прочета на текста, който той ми предаде. Желая. Две-три промени. Първо да решим, че ефективността на енергопроизводството трябва да бъде най-важният елемент преди планирането инвестициите в новия инфраструктура. И трябва да се помисли до каква степен подобряването на производството на енергия ще намали въглеродния двуокис. С оглед на международните споразумения, СЕФ не би трябвало да субсидира проекти, които се базират на изкопаеми горива. Включително това, което наричаме на, на малко погрешно природен газ. Критериите за доказателство от гледна точка на ангажиментите в Париж трябва да се затегнат според нашата работа в Комисията по транспорт. Искам да кажа, че има хиляда, над 1200 изменения. Защото Въпросът е изключително чувствителен, тъй като става дума за съвремени източници на енергия. За да не се допусне така, че някои от регионите да не отговорят на изискванията за допустимост противен случай може да оставим впечатление, че чрез регламента СЕП се опитваме индиректно да изменим основната европейска рамка. И още нещо. Нямам особено доверие към идеята за технологична неутралност. Аз не отхвърлям понятието, че втечнение природен газ ще бъде елемент от краткосрочните енергийни миксове на държавите членки. Но като говорим за този период, имаме опасност от някои злоупотреби. Извинявайте, горе много бързо, но а, а, трябваше да се изкаша за двама души. Много е важно да направим така, че инфраструктурата, която се финансира да бъде 100% достъпна за хората с намалена мобилност. Общественият транспорт следва да бъде приоритет. А тук могат да бъдат реализирани най-големите спестявания. Нека общественият транспорт да стане привлекателен за потребителите. Благодаря. Благодаря, госпожо. Да, вие представлявате двама докладчици, затова се наложи да говорите малко по-бързо и по-дълго. И от името на зелените. Михаил Крамер от Транспортната комисия не присъства тук, но господа, госпожа Шер ще, го, ще представи неговото становище. Имате думата. От името на господин Крамер, мисля, че трябва да се намери ясен достъп, тъй като става дума за транспорта. Също става дума за въпроса на близост. Да се откажем от огромните неполезни проекти. Вторият момент е, в 221 е, проект не е да строим е, все повече и повече а пък да използваме това, което вече имаме и с обновяване. Подобряване на мрежата от ЖП линии, подобряване на пътищата. Всъщност, един ключ към 21 век е това, което наричаме интермодалност. За да може лесно да се преминава от един вид транспорт към друг вид транспорт. Всъщност от транспорта идват 20% от парниковите газове идват от транспорта. Знаем какви са нашите ангажименти. За сега е момента да се направят инвестиции от гледна точка на климата. Защото живеем върху вулкан. От проблеми и всеки сектор имат да понесе съответната отговорност за новата комбинация в енергията. Една част от електричество или пък използване на възобновяема енергия, водород, в някои случаи газ. И не може да си позволим тези възможности да не е достъпна за всички Има огромен брой граждани в Европейския съюз, които нямат достъп до част от тези системи за транспорт. Благодаря. Благодаря, госпожо съпредседател, госпожа Марцелеси, господин Марцелеси. Е, президент. Е, Благодаря, господин председател. Мисля, че докладът на международните учени беше представен вчера от е, ООН. Затова в момента трябва да се действа много по-амбициозно и по-бързо, за да можем да предотвратим е, е, катастрофата и така ще успеем да намалим и разходите. За това СЕФ играе изключителна роля – Много е важно да не се харчи повече нито евро за изкопаеми горива, включително и природния газ. Затова е ясно комисията да изчисти своя подход и понятията, когато говорим за зеления газ. На второ място, от гледна точка на климата, имаме нужда 70% да отидат за проекти за, е, с ефект върху климата доказателства за това, че е, резултата ще бъде. Има много технологии, които могат да помогнат за постигане на тази цел. Използването на възобновяване комисията от, отваря възможност за 20% за възобновяема енергия. Нека да чуем учените отново 20% са нужни най-малко. И накрая, принципът за енергийна ефективност няма защо да измислиме нови неща. Много е важно да се спазват вече действащите европейски директиви. Сигурността на доставките, при газовите доставки е изключително важно добро управление. Затова е важно да се помни, че този принцип не означава непременно инвестиране в енергийната ефективност. Трябва да видим дали проектите отговарят на енергийна ефективност. Ако не отговарят, трябва да ги отхвърлим, ако отговарят, да ги приемем. И сега е момента. Имаше, вчера имаше изказвания, които ясно ни предупредиха, че Европа може да бъде водеща в екологичния преход сега. Докладчи в сянка от EFTD. Господин Тамборано. Eh, grazie Presidente. Passo ad indicare alcuni filoni principalmente legati alle nostre proposte di emendamenti Нека кажа няколко думи за нашите предложения за изменение, що се отнася до енергийната инфраструктура, цифровизацията и накрая няколко думи, що се отнася до комисията ТРАН. Ще дам и тяхно становище. Първо трябва да кажа, че ние проявяваме голям интерес към климатичните изменения и декарбонизацията на Европейската комисия до не по-късно 2050 година. Проектите, финансирани от ЦЕФ, трябва да са дълготрайни, трябва да отговарят на климатичните ни цели и да има оценка екс-анте що се отнася до това, ще допринесат ли те за климатичните изменения. Смятаме, че е задължително да се инвестира в енергийна инфраструктура, която е модерна и която идва от енергийни източници, които са устойчиви. Финансирането трябва да отиде в такива мрежи, а не в никакъв случай на изкопаеми, дори на природен газ. Най-вече имайки предвид последните аларми, които идват от Международния център, които казват, че климатичното бедствие предстои, имаме много малко време, за да го обърнем. Енергийната ефективност на първо място. Това е един основен принцип. Тук не става дума единствено и само за финансиране на проекти, които са трансгранични за енергийна ефективност. Разбира се, те имат голяма европейска ценност, но е важно да се каже, че преди да се реши дали се финансира нещо или не, да се видят альтернативи, които биха могли намалят енергийното потребление като цяло. И това трябва да отговаря на принципите на управление на енергийния съюз, които вече са записани в междуинституционалното споразумение. Повече внимание а, трябва да се обърне на мегаватите с една дума. Що се отнася до замърсяването от електромагнитен тип, то е изключително важно. Трябва превентивно да се действа, а, особено когато имаме без а, свръзка без жици а, или особено да се взема предвид това в сфери, където има деца, като болници, училища, детски градини и така нататък. Здравето е в центъра на всичко. Искаме инфраструктурни финансирания, които да отиват в тази посока. Нужна е солидна инфраструктура, солидна инфраструктура. Цяла Европа има нужда от тях, за което да идва от един пазар – който в крайна сметка да бъде действително живота на хората. И накрая, що се отнася до Комисията по транспорт, трябва да подчерная, подчертая, че в различни държави членки голям процент от транспортната инфраструктура трябва да бъде подсигурена. Тоест не става дума просто за устаряване, което да е само в Италия. Някой казва, че само в Италия е това. Не, не е така. ЦЕФ трябва да се използва не само за да се изграждат нови инфраструктури за транспорт, а ние смятаме, че трябва да се поддържа вече съществуваща инфраструктура или поне да се модернизират, като се има предвид как се е увеличил трафика и колко много повече камиони има по нашите пътища. Благодаря. Благодаря ти, Дарио. Искам да те информирам, че сигурността и отбраната, т.е. комисията по отбрана, също подготвя своето становище. Масимо Касталдо, заповядайте от името на тази подкомисия като докладчик по становището. Много благодаря. Eh, gentili колеги, Уважаеми колеги, независимо от малкото време, с което разполагам, имайки предвид засилената процедура, както и лятната пауза, според мен успяхме да постигнем много важна работа. Становището, за което аз бях докладчик в подкомисията СЕДЕ, се гласува преди две седмици и трябва да кажа, че разгледахме хоризонтално и всички подкрепиха това становище. Благодаря на колегите докладци всяка, както и не секретарят, Резултатът е да се изпрати едно ясно послание на двете комисии, които са компетентни по същество и е свързано с основните предизвикателства пред придвижването на военни МПС. Те се разглеждат и в Итра, и в Тран. Изброя ги колегата Дарио Тамбурано. Има четири елемента, които характеризират работата ни за военната мобилност. На първо място двойната употреба защото тази мобилност почива върху определени граждански а, инфраструктури, които много ви помоля да забавите темпото, тъй като говорите прекалено бързо. Е, Военната мобилност почива върху определени граждански структури, които биха могли да помогнат за придвижване на граждански и военни материали. Това е, е изключително важен елемент, той е стратегически. На второ място е вторият сценарий, при който се включва всичко военната мобилност трябва да е полза на нашата инфраструктура. Има големи предизвикателства страните около нас, което се отразява на сигурността на нашите граждани. Необходим е подход, който географски е балансиран. Не става дума за догматизъм. Става дума за голяма промяна. Изтока, Балканите, Средиземноморието, дори Северна Арктика са сценари, които не могат да да не предизвикат нужда от бързо придвижване на военни части по различни причини. Нужна е пълна синергия и взаимодопълване с проектите на НАТО. На трето място тази мобилност на военните обекти не означава само да се местят хора или МПС. Има определени инфраструктури, които трябва да дадат по-голяма сигурност на граждани, които ги използват. По-бързо преминаване на МПС и хора, когато се опазват активи, особено когато се отговаря при народни, природни бедствия. Освен това, и нужни са стандартизирани а, процедури по митниците и при пресичане на границите на военни материали. На четвърто място но непозначимост е околната среда и устойчивостта на тази мобилност. В случая говоря за намаляване на емисиите и приемане на високи стандарти, които са модерни за не за опазване на околната среда, както и участие на местните органи на властта. Става дума за 35 изменения, които обръщат особено внимание на сигурността и съответни а, точни думи, които искаме да включим. Надявам се, нашето становище, което е много балансирано, да бъде взето предвид по време на дебата. Не бива да се забравя, е, че подкомисията СЕДЕ ги прие с голямо мнозинство. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Дели, която ще продължи да председателства. Благодаря, господин председателю. За съжаление, Започва дебата. Господин Дегран де Паскуал, заповядайте минута и половина. Gracias, Presidenta. Para la delegación española del PPE, esta cuestión es una cuestión de Estado. Благодаря, госпожо председател. За испанската реализация на НП това е тема от държавен интерес. Сега сме опозиция, доскоро бяхме управляващи, може да подпишем споразумение с социалистите. Много интересни въпроси разгледахме. Ще ги изброя. Транспорт. Изменение 112, подписано от мен и още двама, което предлага няколко коридора да бъдат включени за микрофинансиране. Изменение 246, 902 и 1070, подписано от Пилар де Кастилио и аз става дума за е, електрическата взаимосвързаност на летищата, логистиката. Прекалено бързо се чете от оратора неговия текст. Бележка от кабината. Имаме и други изменения. 690, едно изменение, което аз подписах. Също е за съфинансиране. 745, 746, които аз съм подписал, върват също в правилната посока. Много изменения има, които са свързани с социалната кохезия, далечните региони, особено що се отнася до транспорта. Има и много изменения на Габриел Дамато и не на последно място искам да се изкажа срещу изменение 957, което ние смятаме поставя под въпрос ангажиментите на Испания към двата коридора Атлантически и Средиземноморния липса солидарност при това изменение. Благодаря. Мадам Роводалон, la parole est à vous. Merci, мадам la... Благодаря, госпожо председател. Бих искала да обърна вниманието на колегите по измененията, които са свързани с широколентовето интер... широколентовия интернет. Те са изключително важни за климата. Не бива да се финансираме единствено в трансгранични проекти, но трябва също така да вземем предвид градските райони, особено що се отнася и до тези трансгранични проблеми. Изменение 800 8. То е свързано с реципрочността, достъпа до обществени поръчки, транспорта, енергетика и цифровизация. По-конкретно предлагам да има задължителна разпоредба, която вече е предвидена в директивата, свързана с обществения пазар, която дава възможност на органите да отхвърлят оферти, които макар и много ниски, идват от държави, с които нямаме подписани споразумения. Нужна е реципрочност и тази разпоредба няма да се прилага към онези, които дават сравним достъп до техния пазар на обществени поръчки. Има и още едно предложение, което почива върху настоящата правен раб, което дава възможност а, да има подкрепа, механизми на взаимосвързане на пазар на обществени поръчки и реципрочност да се гласува срещу това, ще означава да се гласува срещу европейската индустрия, но и срещу основен принцип на реципрочност, който винаги сме защитавали. Много бих искала докладчиците да въведат това изменение в техните компромиси. Ако се отхвърли едно такова изменение, смятам, че ще е необходимо да се продължи дебата в пленарната зала, защото това е изключително важно предизвикателство и не бива да затваряме пазари за европейските предприятия. Благодаря. Благодаря, господин Рике. Заповядайте за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Бюджетните въпроси. Първо, механизма за взаимосвързане е едно. Много добре финансира той. Всички се поздравяваме за него. Необходимо е 700 милиарда, за да се приключат някои елементи. На трети, трето място няма достатъчно средства. На четвърто място що се отнася до конкурентоспособността, както а, и Фонда за развитие на селските райони. А, няма никакво възползване там от добавената европейска стойност. Поради тази причина аз предложих малко изменение с 20 милиарда, което не значи да се даде нещо повече от допълнителен бюджет, а се заместват 20 милиарда от първия фонд, който споменах, към този. Т.е. има управление, което вече е централизирано и ефикасно за добавената европейска стойност. Това са 8% от бюджета на Фонда за развитие на селските райони. В кохезията имаме близо 10 милиарда, 48 е, е, дете, които са записани и става ясно, че ако не стигнем а, до тази част и неговата централизация на този а, фонд за развитие на селските райони, няма да стигнем 2030 година до такива цифри. Благодаря, господин Рике. Госпожа Лукашенска. Много ви благодаря. Аз съм много удовлетворена, че механизма за свързване на Европа СЕФ се разширява за следващата МФР. Това са добри новини. Също така съм съгласна, че при планиране на нова инфраструктура и нови инвестиции трябва да използваме здравия си разум. Трансграничните въпроси са много важни, както каза госпожа Яла Сендър, и то справо. Транспортната комисия винаги е била за трансгранична търговия с Украина. Следователно, аз съм убедена, че коридора, който свързва Балканските, е, Балканск, извинете, Балтийско море и Северно море да свърши в Катовица. Не. Трябва да продължи в подкарпанските <laughs> провинции на Полша, през ГЖешов в Полша и се стигне до украинската граница. Номер 8 до Медики, więc tutaj powinna być... Коридор номер 8 ще бъде удължен и разширен. Имаме нужда от е, ефекта на синергията. Искам да благодаря на всички докладчици, на всички докладчици в Сянка, защото беше много тежка тази тема и аз силно се надявам, че ще имаме добри компромиси, които ще бъдат прияти и в двете комисии. Имам с нещо дребничко да добавя. Имам известни а, тревоги около това разпределение. 70%, който отговаря на националните пликове и 30% а, общ, обща сума за всички държави по хизионната политика. Това ли е правилното 70 на 30%? Имам известни съмнения тук, тъй като по-слабите райони ще изостанат и няма да могат да направят необходимите инвестиции. Силно се надявам, че това ще бъде взето предвид. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Лукашенска. Не виждам други желащи да се изкажат. И така, в заключение ще дам думата за минута и половина на нашите докладчици. Давам думата на госпожа Виркунен. Много ви благодаря, госпожо председател. Всъщност нямам какво толкова да добавя. Искам само да благодаря на всички за изказванията. Благодаря и утре, както каза колегата Маринеско, ще се видим с докладчиците в сянка и ще продължим да работим. 22 ноември. Има много работа. Благодаря за активната работа. Господин Маринеско, заповядайте за минута и половина. Благодаря за коментарите. Ще вземем предвид всички предложения. Ще се видим утре. Благодаря. Много кратък. Чудесен, прекрасен, както винаги. Господин Теличка. Боже председател, аз съм съгласен с това. Благодаря. Ето, това беше някаква провокация, господин Теличка, така ли е? Не. Хубаво, че ви познавам, инче ще си помисля. И така, преди да приключим, госпожа не, вие казахте, гласуването ще бъде на 22 ноември. Не стръгвайте веднага. Това е на тема, която е изключително важно, механизма за взаимосвързаност. От тук насетне трябва да постигнем своите амбициозни цели и да намерим компромиси с Комисията по транспорт и Комисията ИТРЕ. Така че това е тежка задача. И в заключение давам думата на председателя на комисията ИТРЕ за няколко заключителни думи. Много благодаря за сътрудничеството. Това е всичко. Благодаря. Закрием състанието. Okay.